по тази точка. Следващата точка е изявление на комисията, произведено в отбелязване на происход. Давам думата на комисар Аштан. Господин председателю, благодаря ви много. Радвам се, че имам възможността днес да говоря пред вас в пленарна зала по предложението на комисията за регламент за отбелязването на происхода. Това е предложение, което може би се спомняте, че беше подкрепено от парламента от неговото избиране от колегиума през декември 2005 година. Аз се спомням резолюцията от 6 юли 2006 година и декларацията от 30 септември 2007. Имах привилегията да обсъдя въпроса миналия е месец в Страсбург с група от депутати от Европейския парламент, които подчертаха, че е необходимо да се предвижим бързо напред по приемането на регламента. Считам, че ще се съгласите, че от особено важно за търговската политика, която засилва отварянето на пазарици но също създава тревоги, свързани с глобализацията, не само за потребителите, но и за малките и средни предприятия. Отбелязването на происхода трябва да бъде разглеждано именно в този контекст. В декларацията от 2007 вие подчертавате правото на европейските потребители да имат ясна, незабавна информация за това, което купуват. И именно за това става дума в тази, този регламент. Целта е да се позволи на европейските потребители да са наясно коя е страната на происхода на продуктите, които купуват. Комисията предложи задължително отбелязване на страната на происход на определени продукти, които се внасят в Европейския съюз от трети страни. Не всички продукти са обхванати. Ние сме се фокусирали върху тези, които представляват истински интерес след консултация с потребителите и индустрията. Отбелязването на происхода е в пълно съответствие с сега действащите правила на СТО и съществува почти навсякъде в света при внос в САЩ, Канада, Китай, там също се изисква отбелязване на происхода. Всъщност, повечето продукти, които се купуват в магазините в Европейския съюз, вече имат отбелязване на происхода на страната, от която идват. Това означава, че Фирмите трябва да отбелязват происхода на продуктите, които изнасят. Затова те няма да ам, имат допълнително финансово бреме, за да правят това. Трябва да се постигне споразумение в съвета по това предложение, но остават да се убедят няколко държави членки, защото те се опасяват от административното бреме по отбелязването на происхода и че това може да бъде по-тежко, отколкото са ползите. Ние предложихме различни варианти, които надяваме се отговарят на тези безпокойства. Това не е ново предложение, а опит да се намери обща позиция. Документът, изготвен от комисията, беше обсъден на 23 октомври, беше обсъден в съвета. Комисията поиска от държавите членки да помислят за възможността да се съкрати списъка от продуктите, за които се отнася и да бъдат обхванати само потребителските продукти, например текстилни изделия, някои други, обаче може и да не представляват интерес за потребителите. Става дума за стоки, които могат да се купят в магазините на дребно от потребителите. Всяко продължение на прилагането трябва да зависи от оценка на ефекта на предложението. Така ще се направи оценка на разходите и ще даде известна представа по какъв начин може да се промени обхвата и продуктите, за които се отнася регламента. Не всички въпроси а, обаче са решени. Някои държави членки държат на позицията си по принцип, но те обещават да преразгледат позицията си. Работата ще продължи през, продължи през едните седмици на а, следващото заседание на комисията 133. Надявам се, че сте се стигне до компромисно решение. Вие знаете новия член 137 дава възможност парламента да има по-силно участие в търговската политика. Затова за мен представлява интерес да продължим дискусиите с вас по тази важна тема. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега искам да ви помоля да се придържате към отреденото ви време, защото трябва да приключим до полунощ. Ние искаме да имаме проблеми с преводачите, така че от името на НП за две минути госпожа Бускардини. Господин председател, ще имаме проблеми и с хората, които биха искали да слушат този дебат и да получат отговор на определени въпроси, като се има предвид, че темата се обсъжда от 2005 година. Както каза госпожа комисаря, имаме големи конкуренти и економически партньори, които използват отбелязването на происхода за продукти, които влизат на тяхна територия, а Европейския съюз не прави това. Все още нямаме дефиниция по отношение на това какво означава одобрение от страна на гражданското общество и организациите на потребителите. Липсата на дефиниция вреди на гражданите, на потребителите и вреди, освен това, на справедливостта на пазара. Трябва да има еднакви правила за всички. Комисията по търговия разгледа възможността за намаляване на броя на категориите стоки и прилагането на системата за един експериментален период Искам да попитам комисията дали ще продължи да подкрепя парламента по силата на процедурата на съвместно взимане на решение, за да се приеме проект за регламент, както беше още през 2005 година. Какво ще направи комисията по отношение на този толкова закъснял дебат. Благодаря на госпожа комисаря за това, което направи. Тя положи големи усилия. Все още работи по тази тема. В отговор на един от моите въпроси от 5 ноември тази година, комисията заяви, че ще подкрепи твърдо предложението от 2005 година и ще продължи ангажимента си. Все още ли това е така? Благодаря сега господин Суста от името на социалистите и демократите. Черто. Господин председател, в този късен час и в краткото оставащо време аз няма да изяснявам всички мотиви, които накараха нас като парламент да помолим госпожа комисаря да вземе отношение по тази тема заедно с госпожа Москадини през 2006 година подписахме резолюцията с тогавашния комисар Мандълсън. Ставаше дума за това той да прояви повече ангажимент към тази тема. И нещата малко се измениха от времето преди няколко седмици и е, член е, 113 искам да цитирам тук, като трябва да отбележа, че някои от е, държавите членки е, обсъдиха това с британското правителство. Става дума е, за това, че е, не стават нямаме на лице пред нас протекционизъм. Ние искаме да подкрепим потребителите, искаме да гарантираме сигурност при опазване на околната среда и е, също така е, да сътрудничим с международните пазари. Това е нашата цел. И е, тук става дума, освен това, за отношения с държави като Япония, Китай, Бразилия, Китай, САЩ в времето на тежка економическа криза, ние трябва да защитаваме собствената си промишленост. Парламентът подкрепя инициативата, която е започната от комисията и ние искаме да се погрижим за това да а, бъдат изпълнени със смисъл всички действия и а, да приключи а, тази процедура. Благодаря за групата на либералите, господин Риналди. Госпожо комисар, уважаеми колеги, в подкрепа на казаното от колегите току-що, и особено това, което поставя като въпрос госпожа Мускардини. Говори се за големия взрив, за маса, която е непозната за всички. Може би ако имахме малко пространство, щеше да се получи нещо. Тогава щеше да, щеше да има истински до голям взрив. Сега обаче ние се връщаме към една маса продукти, които потребителите нямат представа откъде идват. Либералите а, сме силно привързани към принципите на свободната търговия, но също и за прозрачността и проследяемостта на продуктите и добра защита на потребителите. Ние подкрепихме под предложението от 2005 година и аз подкрепям поставените от госпожа Москардини въпроси. От групата на зелените, господин Карл Шлютер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че най-накрая правите предложение. Мисля си, че комисията Барозо не предизвиква достатъчно често съвета, сега обаче го направихте. Още Адам Смит констатира, че економиката не може да функционира, ако потребителите нямат необходимата информация, когато закупуват стоки и затова е важно да имаме такова отбелязване на происхода. Не трябва да има изключение за онези страни, които имат споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Това трябва да въжи за всички. Много продукти носят такава маркировка и до днес. Е, имаме маркировка в Европа, която е подобна на това, което искаме и това въобще не е скъпо за въвеждане. Много често обаче този вид маркировка трябва да присъства на онези продукти, които най- е, е, често стават обект на фалшификация. Трябва да защитим потребителите. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Европейската обединена левица и Северната зелена левица, господин Шулц. Госпожо комисар, ние сме за отбелязване на маркировката в глобализирания дерегулиран свят е важно за потребителите да знаят откъде идват стоките, които купуват и какво точно купуват. Това е област, в което гражданите, потребителите а, могат да разберат какво означава Европа и в какъв а, смисъл тя допринася за търговията и развитието и спазването на а, техните права. Затова ние сме силно за отбелязването на происхода. Това е в полза на гражданите и потребителите. Ние призоваваме комисията и съвета да представят бързо за разглеждане в Европейския парламент този въпрос. Става дума да имаме един съгласуван подход Международната търговия в този случай може също да допринесе за международния мир. Благодаря. Сега от лично качество първо давам думата на госпожа Коми. Благодаря, господин председател. Ние сме част от една економическа система в Европа, в която до голяма степен доброто име на един продукт зависи от производствената система. Ако част от производството в Европа трябва да остане в Европа, ние трябва да предлагаме на потребителите висококачествени продукти с гарантирани свойства. И наистина ние трябва да сме наясно къде и какво се произвежда откъде е, идват тези стоки. За да постигнем тази цел, на нас е, ни е необходимо нещо много просто, именно прозрачност. Концепцията за прозрачност е всъщност основата за означаването на стоките е, тя беше пресприета през 2005 година и вече е неотменна част от световните пазари. Има големи страни като САЩ, Мексико и Китай имат такава система, обаче настоящият документ изисква да бъде прият от някои държави членки. Ние внасяме продукти от Китай, от трети страни, и е, при тези продукти е, се посочва погрешно, че са произведени на друго място. Обаче производителите трябва да имат възможност е, да знаят къде са произведени стоките, така че прозрачността не трябва да се разглежда като протекционизъм. Това няма да доведе до нарастване на разходите за промишлеността. На нас ни е необходимо означение за происход върху стоките, внасени от Китай и други страни, защото в противен случай потребителите трудно могат да направят своя избор на един глобализиран пазар. По тази причина трябва да подкрепяме най-добрите продукти, които може да предложи Европа и по тази причина настоящият документ е съществен съществена стъпка в тази насока. Благодаря за две минути. Господин Ариф има думата. Госпожо комисар, господин председател, госпожи и господа. Това не е първия дебат по темата за отбелязване на происхода. И вероятно ще повторя казаното от много колеги. Знаете, че Имаше резолюция още през 2005 година на Европейския парламент, само че в съвета от 2005 година насам не може да се постигне мнозинство и затова нямаме регламент. Изключително важно е да се отбележи происхода, защото това е важна информация за потребителя. По този начин той ще бъде напълно информиран за характеристиките на стоките, които закупува. Това е важно за обувките, например, за мебелите или за стоките, произведени от кожа. Много е важно за компаниите, които искат да произвеждат подобни продукти, да има такава маркировка, тъй като по този начин те ще запазят повече работни места в Европа. Приветствам предложението на комисията. То трябва да остане амбициозно. Не трябва да се разводнява текста, защото много държави членки искат да смекчат онова, което се предвижда. Много често има внасяне на много отделни части от различни райони на света, след това те се сглобят в Европа и продукта се обявява за европейски. Трябва да помислим как да се преборим и с този проблем. Мисля, че трябва да се въведе и евросредиземноморска маркировка, която да отчете района на Средиземноморието и Евромет. Ако работите по тези предложения, съм сигурен, госпожо комисар, че ще получите подкрепата на парламента, тъй като това е важно и за потребителите, и за индустрията. Господин Енан, за една минута. Уважаеми колеги, тук не става дума само за отбелязване на происхода. Говорим за една съвременна система за гарантиране на сигурността на потребителите, както и опазването на околната среда. Понякога обаче печалбите изглежда са имат превес над правата на работниците в различни отрасли. Има повече акцент върху печалбите. Същевременно а, има други отрасли, където се губят а, много работни места. Ние искаме да дадем възможност на потребителите да направят информиран избор като се спазват изискванията за опазване на околната среда и опазването на работните места в Европа. Господин Фелнер за една минута. Благодаря, господин председателю. Протекционистите никога не признават, че използват протекционистите протекционистични техники, а използват други аргументи. Искам да дам един пример. През юли 2007 година имаше аргументи, които погребаха това предложение, което днес разискваме. Днес пак за други а, индустрии обаче а, вече се е, прилагат съответните мерки. Това не е нещо, което е устойчиво и трябва да се прекрати като тенденция. Комисията прави консултация по е, този въпрос, само че комисията не казва, че 96,7% от е, отговорите идват от една единствена страна Италия, където индустрията просто има корисни интереси. Втория мит е, че ще се даде относително добра информация на потребителите, ще се защити околната среда и така нататък. Е, това също е, е невярно, според мен. Е, на трето място, третия мит, казва се, че ще има по-голяма конкурентоспособност на европейските компании. Нищо общо няма тук конкурентоспособността. Говорите за това, защото искате да отворите пазарите. Защо насърчавате протекционистични мерки, без да признавате, че го правите. Искаме да се борим с а, останалата част от света, нека да го направим по най-добрия начин. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата по привличане на вниманието. За една минута госпожа Магинес. Да, ние имаме такова е етикиране за хранителните продукти, както и за някои други продукти, така че това не е нещо ново. Проблемът е, че не винаги това отбелязване на происхода е точно, така че каквото и да правим по това предложение, нека да изпробваме доколко верни са тези отбелязвания на происхода и че това, което е написано на етикета, действително отговаря на истината. Така потребителите ще получат информацията, която търсят. Аз получих едно обаждане от производител, който работи в Европейския съюз и той ме запита дали комисията, съвета и парламента а, обмислят а, етикет, произведено в а, е, Европа, за да могат а, да насърчават това, което се произвежда в Европейския съюз. Благодаря, госпожа Магинес. Господин Кели. Този въпрос предизвиква проблеми в Ирландия. Винаги, когато говорят от името на Федерацията на земеделците, те настояват за отбелязване на происхода, защото а, често а, се внасят продукти, след което се преетикират и се представят като произведени в Ирландия. Всички имат а, право да знаят кой е а, происхода на всеки продукт. Надявам се, че тази практика ще бъде прекратена и че ще има точна информация за происхода на продуктите, независимо от къде идват те. Благодаря. Господин Силвестрес. Госпожо комисар, яснота, яснота, яснота, още веднъж повтарям. Днешният пазар, на който се прилагат норми за защита на потребителите, е Това е от една страна. Обаче на пазара трябва да има ясни правила, за да може потребителя да има свобода на избор. И е, погледнете в моята страна, въпросите на журналистите е, винаги се поставят е, в е, такива случаи, когато става дума за производство в далечни страни, когато става дума за използване на е, токсични разтворители, когато става дума за използване на продукти с негарантирана чистота. В такива случаи потребителите трябва да могат да знаят точно какъв е происхода на подобни продукти. И а, подобни неща се следят много внимателно от обществеността. Трябва да се погрижим в краткосрочен период да бъдат приети стандарти, които да дадат възможност на потребителите в условията на прозрачност и яснота да правят своя избор. Давам думата сега на госпожа комисаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които допринесоха за този важен дебат. Нека да започна с конкретните въпроси на госпожа Мускардини. Усещането, че нещата се бавят от много време насам. По времето на моя мандат като комисар аз разговарях постоянно с държавите членки относно тези въпроси, които ги притесняват най-много относно най-важните въпроси. Както казах и други депутати, обаче, реалността на политиката е такава, че всяко предложение трябва да мине през съвета, а там няма солидно мнозинство. Отново трябва да обмислим кое е онова, което ще има смисъл и, и което ще бъде определено не като провал. Опитваме се да отговорим на притесненията на държавите членки. Мисля, че трябва да се опитаме да вървим в правилната посока поне още веднъж. Тази комисия сега приключва своя мандат и е важно да обърнем поглед назад и да видим какво не е постигнато. Не мога да говоря за срокове, ще се опитам да положа всички усилия, но съм в ръцете на съвета така или иначе. Давам ви обаче обещание, че ще работя усилено по темата, която е толкова важна. Редица депутати говориха за потребителите и за възможността за прозрачност и яснота, която маркировката би дала. Ако искате да има свободна търговия, трябва да има и прозрачност и яснота за потребителите, защото информирания избор върви ръка за ръка с свободната търговия. На онези депутати, които повдигнаха въпроса, искам да кажа, че тук не става въпрос за протекционизъм. Всъщност това се случва във всички части на света. В повечето райони на света, когато купите един продукт, знаете къде е произведен той и за мен лично като потребител е важно къде е произведена една стока. По този начин потребителите общуват с пазара. Онези, които поставят под въпрос прозрачността, не са прави и аз мисля, че трябва да имаме прозрачност. Господин Шлитер, вие попитахте дали трябва да се разшири списък. Опитваме се да направим един реалистичен списък, можем да го обсъдим допълнително. Мисля си, че трябва да поговоря и по това дали сме достатъчно амбициозни. Господин Ариф каза, че не трябва да разводняваме нещата. Да, аз не се опитвам да смекча текста, но трябва да сме реалисти. В крайна сметка трябва да имаме текст, който да може да мине през съвета правим неща с цел не да намалим силата на разпоредбите, а просто за да отговорим на притесненията на държавите членки. Трябва да имаме един реалистичен устойчив модел, за да може да проработи той на практика. Ще разгледаме и въпроса за Европейския съюз сред земноморието, Евромет. Това се обсъжда в момента. По отношение на защитата на работни места, знаете, че винаги съм се опитвал да правя разлика между протекционизма и защитата на работните места и заплатите. Господин Фелнер, трябва да ви отговоря лично на въпроса, защото вие описахте моето поведение като неуместно. Не знам доколко е уместно да се казва, че някой действа неуместно в залата на Европейския парламент. Искам да ви уверя, че когато говорих за всички аспекти на търговията, аз отчитах и интересите на малките и средните предприятия – те имат сериозни проблеми, защото само 3% от тях търгуват извън Европейския съюз. Има много проблеми, има много страни, които имат сериозни интереси тук. В крайна сметка става въпрос за равнопоставеност, става въпрос за равенство, за прозрачност за потребителите. Надявам се, че парламента в крайна сметка ще се ангажира с проблема и ще се опитаме да стигнем до нещо по-добро, по-положително. И накрая попитахте ме конкретно за текста произведено в Европейския съюз. Допитахме се до потребителите, до индустрията. Стана ясно, че е, това ще доведе до сериозно ескопяване е, и затова не следвахме е тази политика. Благодаря. По тази точка от дневния ред ще гласуваме на някое следващо пленарно заседание. Утре продължаваме четвъртък 12 ноември от 9 часа сутринта до